Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. A Уважаеми колеги, продължаваме с дневния ред. Имаме устен въпрос за пътническата технология за проследяване на полети. Това е нашия дебат сега. Давам думата на господин Кра... Уважаема госпожо комисар, дами и господа, от името на Комисията по транспорт искам да задам устния въпрос